Благодаря, че е, привлякохте вниманието ми и в момента ще го проверим. От групата на е НП, полу... и от АЛДЕ и от Обединената левица е, получих информация за номинирани лица за парламентарните комисии. Списъка ще бъде при, до, приложен към заседанието, днешното заседание. Ако няма възражения, назначенията ще бъдат от